Uh, good afternoon, everybody. I'm sorry we're slightly late. Съжалявам, че малко закъсняваме. Но ако обичате, заемете местата си и да започнем работа по дневния ред за днес след обед. Първата точка от дневния ред днес след обед е становище, което е поискано от нас, от а, Комисията по въпроса на околната среда по фалшифицирани медицински а, продукти госпожа Бастос. Господин Бастос е тук. А преди да му дам думата, искам а, да й пожелая честит рожден ден, защото днес е не е рожден ден. А, госпожа Бастос, тук са и докладчиците в Сянка, които са, съм сигурен, че ще искат също да говорят. Господин Бозоя е от името на Алди, господин Фокс, кой друг е тук, не виждам. Госпожа Сандегард, Хайде, ще говориш ли? И разбира се, неуморимата госпожа Руле е тук. И а, господин Сардини, който всъщност не е тук. Но ще дам думата и на тези докладчици в сянка, но сега с голямо удоволствие давам думата на госпожа Бастос да ни каже своето становище по този важен въпрос. Благодаря, господин председател. Аз ще а, започна това заседание, е свързано с обмяната на мнения по директива 2183, свързана с фалшифицирани лекарствени продукти. Става въпрос за идентичността и хронологията на тези лекарствени продукти. Има някои въпроси, които все още не са обсъдени и ето защо бих искала да ги обсъдя с колегите и да разбърст отделно, отделните становища на колегите. Това е един въпрос, който с който се занимаваме интензивно в тази комисия. Става въпроса за общественото здраве, защитата на интересите на потребителите и това хората да имат достъп до лекарствени продукти, които са оригинални, не са фалшифицирани. В този смисъл е включено това предложение и в отделните членове, свързани с феноменът фалшифициране на лекарствени продукти. Разбира се, ам, фалшифицирането а, има криминален характер. Фалшифицираните продукти също а, могат да бъдат разпространявани и чрез интернет, което трябва да бъде предотвратено. Но тази директива не се занимава с въпросът, свързан с а, а, разпространението на лекарствени продукти чрез интернет. В нашето становище трябва да посочим, че фалшифицираните лекарствени продукти по-голямата си част се разпространяват а, чрез интернет. Има съмнение дали е в а, този проект въобще се съдържа дефиниция, свързана с лекарствените продукти, за да се знае съвсем точно за какво говорим тук, тъй като много държави членки повечето от тях трябва да, да знаят ам, до какво се отнася тази дефиниция. В какво се състои тя. Не може. Не трябва да се допусне да има фалшифициран лекарствен продукт в една държава членка, в друга държава членка, той да не се разглежда като такъв. Все пак трябва да имаме една отправна точка, към която да се придържаме. Това се обсъжда по-настоящем и в Световната здравна организация. В проекто становището Докладчика иска да включи дефиниция за фалшифицираните лекарствени средства. Но след това може да се вземе предвид и това, което се вземе като решение в рамките на Световната здравна организация. Това е нещо, което се отнася и до общественото здраве, както и а, доказателство за сигурността на тези лекарствени средства, за да могат потребителите да могат да се уверят, че а, по веригата тези лекарствени средства не са фалшифицирани по време на отделните етапи на тяхното производство. Комисията също взе предвид, че трябва да има такива доказателства за безопасността на тези лекарствени средства. И тези обозначения за безопасност трябва да въжат за всички лекарствени средства, дали това са генерични лекарства, нови лекарствени средства – и тези, които а, не подлежат на задължително а, предписа... предписание. Има различни практики в различните държави членки. Има някои държави, има някои лекарствени средства, които не трябва да бъдат предписани. В други държави членки те се продават в е, супермаркетите, а в другите държави членки могат да бъдат продадени само когато са предписани. Но ние знаем, че съществуват такива различия между отделните държави членки, че има проблеми в тази насока. То ам, ние трябва да се занимаем с тези лекарствени средства, които подлежат на задължително предписание. Относно опаковките в предложението на комисията не се забранява а, производството на нови опаковки. Трябва да се изслушат и експертите, да се изслушат тяхното мнение, свързано с новите опаковки. Има и други въпроси, по които искам да чуя мнението на колегите, които се отнасят до базите данни. Ние знаем, че това е един въпрос, който засяга личната сфера и а, трябва да се знае кой получава а, такъв тип информация, за какво се използва тя. И и дали въпросът с фалшифатираните лекарствени средства ще бъде а, включен, дали този въпрос ще бъде отнесен на европейско ниво. М ние казваме, че трябва да съществува един орган, който по такъв начин да управлява тази информация и тези бази данни, че да не се стига до злоупотреба с, с тези данни. Освен това, ние смятаме, че трябва да а, се извършват проверки, трябва да бъдат взети предвид и добрите практики. Те трябва да са предмет на проверки от, страни, от страна на отделни служби и органи, които могат да бъдат и с национален характер. Ние искаме да изслушаме и позицията на тези, които са заинтересовани. В заключение искам да кажа нещо относно разходите. Разходите, свързани с мерките за безопасност, които са следствие от тази директива. Тези разходи трябва да бъдат разпределени пропорционално между отделните засегнати страни в фармацевтичната индустрия и крайния потребител. В този случай това са пациентите. За да не бъдат те прекомерно тварни с разходи. Искам да благодаря за вашето внимание и се надявам, че ще чуя и вашето мнение, за да можем в възможно най-кратки срокове да можем да изготвим един официален документ по това становище. Благодаря, госпожа Бастос, за този преглед, в който очертахте основните въпроси, сред тях функционирането на вътрешния пазар. Преди да дам думата на докладчиците в Сянка, искам да приветствам господин Търбергер от Главна дирекция предприятия в Европейската комисия. В списъка са се записали докладците в сянка. Някой друг иска ли да се изкаже? Започваме с докладчика в сянка госпожа Вайлер. Те, е, имаше малко недоразумение в превода. Те казаха госпожа Стайлер. Да. Е, и така, госпожо Бастус. Е, много съжалявам, че Очаквате от мен един букет от предложения, альтернативи, но в момента аз не мога да ви го предоставя. Вие а, имате една такава всеобхватна представа, свързана с вътрешния пазар и други аспекти. Но аз мога да се съглася с вас по един въпрос, че а, вие засегнахте въпроса с базите данни, с инспекциите, с обозначенията за а, безопасност и за това, че искате да има една обща дефиниция във всички държави членки. А, Смятам, че е правилно, че споменахте разходите и за това, че трябва внимателно да се подходи към тях и че не трябва само потребителите да ги поемат тези разходи изцяло. Но а, в вашето изказване всичко беше много а, разумно и логично и аз никъде не видях някакви недостатъци. Искам още две неща да спомена. От една страна, различният начин на разпространение, вие вече го споменахте. Аз си спомням, че преди 10 а, години имаше един случай с хомеопатични продукти и ние установихме, че е, този този проблем се третира по много различен начин в различните държави членки. И за това ние вдигнахме ръце и казахме, ние ще оставим а, а, предоставим това на държавите членки. Например, неща, които са нещо обичано в Италия, не са така обичано в Обединеното кралство. Обединеното кралство. смятам, че е прекалено рано да говорим за едно хармонизиране на начините на разпространение. Може би след 10-15 години, но в момента това е невъзможно. Не съм много сигурна относно проблема с вноса и износа. До сега не винаги е било така, че е в Европа се внасят е, лекарствени средства същото качество и стойности е, като тези, които се изнасят. Искам да видя как ще го формулирате това. Искам да се позова още веднъж на моята молба да се включим в изслушването на комисията ЕНВИ. Това е по-разумно, отколкото да организираме наше собствено изслушване и там да бъдат обсъдени въпроси, свързани с защита на потребителите. Благодаря. Кристиан Бозой. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да приветствам госпожа Бастос, не само във връзка с рождения ден, но и във, във връзка с отличния доклад. Необходими са мерки, за да се осигури сигурността на веригата на доставки. Предприели сме навременна стъпка за осигуряване на безопасност на пациентите. По предложението следва да бъдат повдигнати някои въпроси. Първо, обхвата на ревизираната директива с възможността за включване на лекарства, отпускани без река, без рецепта. Второ, характеристиките на безопасността. Трето, пакетирането и на четвърто място разпространението на лекарствата чрез законната мрежа. Ясната дефиниция на медикаментите е необходима, за да знаем за какво се бори. Осигуряването на сигурността на веригата на доставките е недостатъчно, за да се преборим с фалшифицираните лекарства. Става дума за организирана престъпност и предложението на комисията е недостатъчно силно с оглед на важността на въпроса от гледна точка на вътрешния пазар и защита на потребителите. Ние трябва да се преборим с незаконния пазар. Трябват ни категорични мерки за защита на потребителите. Продажбата на лекарства по интернет трябва да се наблюдава внимателно. Продажбите по интернет са основния източник и място разпространение на фалшифицирани лекарства. Предложението не отговаря на този въпрос, следователно трябва да се допълни. Може би не сме в състояние да решим целият проблем чрез законодателния акт, но трябва да използваме дебата, за да настояваме комисията да предприеме допълнителни инициативи. Информирането на потребителите за рисковете, с които е свързано купуването на лекарства по интернет, е средство за е, изостряне на вниманието на потребителите. Най-сетне Фалшифицирането на лекарства е, е част от организираната престъпност. Трябват ни съответните инструменти, за да се преборим с това явление. Трябват ни съответни мерки в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, специално насочено срещу фалшифицираните лекарства. Това е задължителна лекарства, за да се преборим срещу фалшифицираните лекарства като цяло и да осигури максимална защита на потребителите и пациентите. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря. Аз не съм чека в сянка, но а, ще заместя колегата, която е възпрепятствана. Искам да честития рождения ден на докладчика и да кажа, че аз вчера бях впечатлена от вашите знания, както и днес. Приветствам вашите подходи, които вие използвате. А това, което комисията предлага, обхваща само 1% от проблемите. Тези 1, този 1% възниква в рамките на за законовите а, мерки, а другите извън тях. А, по това трябва а, да се изготви едно предложение, в което да бъде включен въпросът с разпространението в интернет. Фалшифицираните лекарствени средства, разбира се, трябва да са в основата на това предложение. Нямаме нужда от директива и смятам, смятам, че вашият подход е много удачен по време на по, относно другите а, теми, а, които се засегнали, мога само да ви подкрепя. Fox. You, Благодаря, господин председател. А моята група подкрепя това законодателно предложение и съгласен съм, че фалшифицирането на лекарствата е организирана престъпност. Преди всичко трябва да тръгнем от дефиниция, по която да се споразумеем. Това е много важно за вътрешния пазар. А сега е въпросът за интернет. Боя се, че ако тази комисия се опита да разшири законодателството, така че да обхване и интернета, ще забавим законодателството и то много. Бих предпочел следователно да оставим регулирането на интернета за бъдещата директива за електронната търговия. Мисля, че ще навредим повече, отколкото ще а, помогнем. Съгласен съм а, да се включи клауза за преразглеждане на директивата в бъдеще. За паралелната търговия подкрепяме, защото тя намалява цената за потребителя. Но по въпроса за цени, цената, трябва да внимаваме мерките, които предлагаме, да бъдат съизмерни. Съгласен съм, че трябва да се обхванат лекарствата, които се отпускат по рецепти, но трябва, все още да не съм убеден, че би било а, необходимо да разширим обхвата на директивата и за лекарствата, които се продават без рецепти не трябва да се опитваме да търсим решение там, където няма проблем. Благодаря. Благодаря. Вие бяхте забележително лаконичен. Grazie, е, Благодаря, господин председател. Аз също искам да изкажа моето съгласие с госпожа Регина. Първо искам да я поздравя за нейния рожден ден и да я поздравя и за добре свършената работа. Това е една много важна тема и госпожа Бастос спомена, че не съществува нещо такова като просто решение. Искам да спомена три аспекта за които може да се намери частично решение. По отношение на интернет търговията с лекарствени средства и най-вече фалшифицирани лекарствени продукти. Акцента трябва да се постави върху превенцията. Може би тук не е правилното място, където може да се регулира този въпрос. Може би а, има комисия, която ще е по- подходяща за решаването на този въпрос. Комисията направи предложение за цял пакет, свързан с фармацевтичната промишленост. Има и директива, която е свързана с информация за пациентите. И интернет е най-подходящия инструмент, с който може да се гарантира сигурността на лекарствените средства, когато те се търгуват в интернет. Но дали може да се предпазят потребителите при закупуването на лекарствени продукти от интернет. Тук, разбира се, става въпрос и за рекоментът, свързан с информацията за пациентите. Аз не съм съгласна съгласен, че ние трябва да разширим обхвата на приложение и че трябва да бъдат включени а, лекарства, които се предоставят без рецепта и да бъдат съпоставени с тези, които се а, продават с рецепта. Има а, различни методи и различни начини на продажба в различните държави членки. Но а, а, с целият бранш, целият сектор поставя като аргумент, който не е толкова законосъобразен, когато се отнася до разпространението на лекарствени средства в аптечната мрежа. А, ние трябва да се погрижим за другите лекарствени средства, например като генери, генеричните лекарствени средства и тези, които се предоставят, продават с рецепта. Um. Може би част от разходите трябва да се поемат и от потребителите, но не цялата част от тях. Единствената альтернатива, която съществува е тази, че производителите да поемат всички разходи. Е, участниците в цялата производствена мрежа трябва да бъдат възнаградени възоснова на разходите, които възникват в отделните предприятия. Ние трябва а, съвсем а, стрикно да подходим към този въпрос. Това са а, моите коментари, и... но госпожа Бастус вече спомена най-важните неща. госпожа Файла. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Желая и честит рожден ден. Мисля, че а, подкрепям повечето от това, което се каза тук. Въпроса за фалшифицираните лекарства, както мнозина тук казаха, а, те са незаконни, те могат да бъдат смъртоносни за онези, които не знаят, че купуват нещо, което всъщност не е истинско лекарство. И от тук проистича нашата отговорност за решаването на този проблем. Предложението е много навременно. Тая говори за директивата за билковите лекарства. Но онези, които произвеждат тези лекарства, много често произвеждат качествени продукти, но много пъти на пазара се оказва лекарства, 75%, до 75% фактически не са, а, не са съвсем а, билкови препарати. А, купуваме ги без да знаем, че такава голяма част от тях не са фактически истински лекарства. Както и господин Кампас каза, тук разбира се има различни традиции в различните страни. Но трябва да намерим а, баланс между това, което иска потребителя от една страна и необходимостта от безопасност на лекарството от друга. По въпроса за интернета, наистина много потребители купуват лекарства а, чрез интернет. Там се продават много фалшифицирани лекарства. Ще ви дам пример за нещо, което се случи в моя избирателен район. А, оказа се, че много хора са пристрастени към продукти за дъбене, а, а, извинявайте, продукти, продукти за а, създаване на, за тен, за почерняване. А, нито един от тези продукти не може да бъде описан като, а, като а, лекарство всъщност. Но както господин Фокс също каза, лекарствата, които не се продават с рецепти, добре е да видим какво е въздействието на този вид лекарство и търговията с тях. Господин Корес Кампус и господин Фокс а, настояха а, за нещо подобно. Разбира се, някои а, продукти, а, които се предполага, че създават тен, се дори инжектират. you for adding another dimension to our work, Catherine. That was very helpful. Um, now, uh, Mrs. Sartori, who is... Mr. Uh, Сартори е, е, е също и така докладчик по биоцидите. Е, ще кажа на колегите, че утре е Заран, третата точка в дневния ни ред е фактически по този въпрос, тъй като комисията представи своята оценка за въздействието на биоцидите. Радвам се, че работим в отлично засилено сътрудничество с Комисията по въпросите на околната среда. Искаме да продължим това отлично хармонично сътрудничество с тази комисия. Радвам се, че ще може да допринесете в нашия, в нашия дебат за фалшифицираните лекарства. Благодаря ви, господин председател. Поисках думата днес, защото съм докладчик а, по, този, по тази тема а, в, а, ИТРЕ. И исках да се възползвам от тази възможност да потвърдя пред вас нещо, което вече колегите споменаха. Тоест, вашата работа е много сходна с, сходна с това, което ние правим в нашата комисия. Важно е да се подчертаят две неща. Първо, когато обсъждаме фармацевтични и лекарствени продукти, трябва да кажем, че те са много различни от всички други стоки. Тези продукти а, са предназначени да помогнат на хора, които са вече в едно затруднено положение. Тоест не е толкова важно какво е положението с цените им, а това какво обещават тези е, продукти да направят, т.е. да помогнат, а всъщност не го правят. Когато е, един е, човек купи такова лекарство и иска да го, е, да го взима, трябва да бъде абсолютно сигурен, че е, взима нещо, което е което е именно това, което то се предполага да бъде. Затова е необходима проследяемост. Откъде е произведено лекарството, откъде идват неговите съставки, т.е. цялата верига на по която то е стигнало до пазара. Към това трябва да се стремим и трябва да се опитаме да постигнем това колкото може по-бързо. Тоест, сроковете за постигане на нашата цел трябва да бъдат колкото може по-кратки. Друг е, важен е, пункт е въпроса с активните вещества. Всички знаем, че те са най-важната част в един фармацевтичен продукт. Всичко останало е допълнително. Е, другото, останалото са опаковка, било вътрешна, било външна опаковка. И предложението на комисията изхожда от две хипотези. От една страна, че страните производителки имат списък, подготвен от съответната държава, който гарантира качеството на лекарствата. И втората хипотеза е, че производителят на дадено лекарство не е включен в подобен списък. Според нас, срокът от 3 години преди да се намесим, преди да пристъпим към действие, е прекалено дълъг. В комисията по промишлените въпроси установихме, че е много трудно да се инспектира производството на място. В някои страни този въпрос е решен. Производствените съоръжения трябва да бъдат достъпни за инспекции и нищо не бива да се произвежда, нито един фармацевтичен продукт не трябва да се произвежда, ако не е възможно всички етапи на неговото производство да бъдат а, контролирани и инспектирани. В някои европейски страни обаче това не е така. Индустрия и други асоциации а, имат списък на 500 производствени предприятия. Но дори да са не 500, на 5000, трябва да имаме възможност да инспектираме във всеки момент производството на място. Кристиан Босой иска да се изкаже още един път. Само за договорен на колегата Фокс. Аз сутринта изпих едно лекарство, кое, бутилиум, което се отпуска без рецепта. Но ако беше фалшифицирано, нямаше да се чувствам добре. Много от лекарствата без рецепта могат да създадат сериозни проблеми за гражданите. Yes. Okay. I wonder if, um... Uh, if I'm, as, uh, as your chairman, if I might just make one or two... Um, Само няколко наблюдения по продажбите по интернет. Да не забравяме. Отправям този коментар към господин Босой. Предложението, по което двамата с него работихме по директивата за всеобщите права ще влезе в е, сила. Много съм благодарен на колегите, които работиха по този въпрос. В това предложение беше включено нещо, което нашата комисия разработи. И това е възможността регулаторите на системите за електронни комуникации да изискват носителите да доставят електронни съобщения на всички абонати. И когато обсъдихме това, тази разпоредба, аз обсъдих въпроса за фалшифицираните лекарства и възможността да се изпращат предупреждения на гражданите за опасностите, с които е свързано закупуването на фалшифицирани лекарства. Използвам това като пример за разпоредба, ориентирана към безопасността на гражданите. Така че, може би, можем да включим тази разпоредба. Тук а, има връзка и с а, общия въпрос а, за информация и безопасност ако потребителите знаят какво трябва да очакват, това няма да доведе до повишаване на общественото здраве. Много хора са купували лекарства, отпускани по рецепта и се оказва, че то ги разболява защото не са получили това, което са очаквали. Това води и до въпроса за обхвата. Струва ми се, че ако искаме да постигнем напредък и да постигнем резултати, първата ни цел трябва да бъдат лекарствата отпускани с рецепта, тъй като опасностите тук са по-силни. Освен това, нормата за печалба за тези, които произвеждат фалшифицирани лекарства без активни съставки е много висока, защото фалшификаторите се ориентират към най-ефикасните лекарства с най-скъпите съставки, просто защото а, нормата на печалба е много висока. Ето защо аз смятам, че това трябва да бъде е, въпросът, на който трябва да обърнем първостепенно внимание. По-нататък, наличието на информация за аналоговите лекарства и описание на продукта. Знам, че що се отнася до паралелното разпространение на медикаментите, тези паралелни мрежи, аз съм съгласен, че ние не трябва да се месим, те изразходват огромни суми в преетикетирането. В нашата комисия сме работили много по оценката на съответствие и проверката. Миналата година работихме по взаимното признаване. Това има отношение към областта на, в областта на лекарствата. Що се отнася до нашето становище, госпожа Бастус разполага с огромен материал – Това бяха моите бележки. Сега ще дам думата на господин Табергер, за да ни за да направи своя коментар на чутото. Благодаря, господин председател, за тази възможност да реагирам на някои от изказванията. Първо искам да кажа, че сме много благодарни за подкрепата по отношение на целия проблем за фалшифицираните лекарства. Ясно е, че законодателите наясно с неотложния характер на мерките – Надявам се, че по този начин ще приемем строго законодателство, което да се бори срещу това явление. Що се отнася до някои от конкретните въпроси, сред тях изпъква обхвата на предложението. Казва се, че комисията, че фокусът на комисията е твърде стеснен. Въпросът за продажбите по интернет – правилно се казва, че той не намира място в предложението ни. Искам да кажа защо е това е така. В областта на търговията на Дребно е, има различни национални законодателства. Второ, в повечето случаи незаконните търговски канали, които действат по интернет, по интернет, в интернет функционират огромен брой незаконни търговци. Тук става дума за доставчиците и от държавите членки сме, сме чували, че започва работа по пилотни проекти за да се свържат с, с доставчиците по интернет и да поискат от тях да закрият канала си. Мисля, че ние трябва да отделим проблема за изпълнението от законодателството. Ние обаче няма да се противим на полезни допълнения към нашето предложение. Трябва обаче да зачитаме и националната компетенция в тази област. Второ. Във връзка с обхвата възниква въпроса и за дефиницията. И е, това беше критикувано от съвета. Все още не сме стигнали до дискусия на, по дефиницията. Всяка дефиниция за фалшифицираните лекарства а, би трябвало да не, да не бъде свързана с въпросите за интелектуална собственост. Що се отнася до обхвата на характеристиките на безопасност, ние обмислихме въпроса дали отпусканите без, лекарств, без рецепта лекарства трябва да бъдат включени в изискванията за характеристика на безопасността. След внимателно обсъждане ние достигнахме до решението, че рисковете не са толкова сериозни, че те да бъдат включени. Друг, друго съображение е, че страничните ефекти са ограничени. Разбира се, няма нулев риск. Понякога тези лекарства се продават в супермаркет и ние решихме да се съсредоточим върху лекарствата, отпускани с рецепта. Освен това, в характеристиките за безопасност, safety features и каква ще бъде технологията. Бяха е, повдигнати е, въпроси, свързани с защита на личните данни. Има идея да създаде една е, мега база данни, това може да представлява риск във връзка с защита на данните. И затова не е включено в нашето предложение. Ние споделяме притеснението, че тази база данни може да предизвика сериозни проблеми. Що се отнася до сътрудничеството между различните органи и служби, и това е друг въпрос, има сътрудничество, то беше създадено преди една година. Става дума сътрудничество между ръководителите националните агенции по лекарства. Също така има сътрудничество с полицейските органи. Има потребност от такова сътрудничество. Но в, в графата сътрудничество трябва да включим и обмен на информация. Съвета на Европа обсъжда криминалния аспект на фалшифицирането на лекарства. Това е много важно в областта на борбата срещу фалшифицирането на лекарства. Също така, ние знаем, че има голям брой предприятия, които произвеждат активни съставки. Това е опасност и искаме да засилим надзора и контрола върху тези предприятия. Трябва по-високо ниво на ангажираност от страна на националните компетентни органи. Необходимо е да се ангажират и у нези е, страни, които изнасят активни съставки за Европейския съюз. Това са Китай и Индия. Започнахме с тях дискусия, за да намалим преходния период. Предприехме, с други думи, действия по въпроса повдигнат от госпожа а, Сартори да разполагаме с гаранции, че онези страни, които ни предоставят активни съставки, да се отнасят сериозно към своите задължения. Бих искал да привърша, но не на последно място, да спомена въпроса за нашата отговорност като износители на медикаменти. Искам да ви уверя, че по отношение на качеството, европейското законодателство предвижда лекарствата, произведени за износ, да отговарят на същите стандарти, като на лекарства, произвеждани за консумация в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря за това, че обхванахте толкова широк кръг от въпроси. Сега ще дам думата на госпожа Бастос, за да обобщи и да ни представи е, приблизителен график. Госпожа Бастос има думата. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на всички оратори, на всички колеги, които изказаха своето мнение и своето становище по този изключително важен и щекотлив въпрос. Благодаря за разясненията, които бяха направени. Относно ключовите въпроси, които бяха засегнати. За мен и за моята работа е от съществено значение да знам, че отделните а, аспекти са изяснени и за това, че е постигнат консенсус по тези въпроси. Например, въпросът свършен с дефиницията, с активните фармацевтични вещества, както и в допълнение към това, което беше казано от комисията, че е необходимо а, това взаимно признаване от страна на, държавни, на държавите членки по отношение на активните вещества, както и за разширяване на обхвата на тази директива. Точно този въпрос дава ясно да се разбере, че всички а, страдат от едни и същи проблеми. Тези интернет продажби а, на, лекар... на фалшифицирани лекарствени средства. Тук има един подход, който е обхванат от сегашната директива и искам да изразя своите поздравления относно пакетът за далеко съобщенията, където този аспект също е засегнат, както въпросът свързан с потребителите, които използват интернет за покупка на лекарствени средства, да бъде насочено тяхното внимание към това а, че тези лекарства могат да бъдат и фалшифицирани. А, няма възражения относно а, тази препоръка. Смятам, че има отделни аспекти, които трябва да бъдат по-добре проверени. Този въпрос трябва да бъде обмислен, много добре да бъде анализиран още веднъж. А, при тези лекарства, които се отпускат без рецепта, е, трябва да имам по-добра проследяемост, да има гаранции, но важно е а, и тяхната, тяхното отношение към разходите. Разходите не трябва да са непропорционално високи спрямо ползите а, от тези лекарствени средства. Ако тези лекарствени средства се използват от потребителите, то това в крайна сметка е наша грижа. Не трябва да забравяме, че обхватът на тази директива трябва да даде възможност за това едновременно да има различни видове лекарствени средства, които да бъдат отпускани без рецепта, въпреки това, че има различни подходи в отделните държави членки. За нас е важно да се съобразим с това разходите да бъдат разпределени пропорционално, но за нас, както и госпожа Сартори спомена, е важно да бъде гарантирана безопасността на ам, заболелите. Тези, които произвеждат лекарствените продукти, разбира се, имат интерес ам, от това да бъде гарантирана безопасността на тези лекарствени средства. Това е ам, тъй като фалшифицирането на лекарства нанася щети върху фармацевтичната промишленост. Аз смятам, че фармацевтичната промишленост трябва да обърне внимание а, на това да бъдат разпространявани лекарствени средства, които да бъдат безопасни, да бъде гарантирана тяхна безопасност и да има възможност за проследяемост на а, тяхното производство относно срока, а, който е предложен. Той ще бъде съгласуван с госпожа Матиес, която е докладчик от водещата комисия. След това в комисията Енври през април този доклад ще бъде прият и след това през май ще бъде гласуван и в пленарна зала в Страсбург. Благодаря много, госпожо Бастос, за много ясното изложение. И благодаря също, че на връх рождения си ден дойдохте да участвате в нашето заседание. Желая ви приятно прекарване на останата част от вашия празник. И сега, дами и господа, минаваме към следващата точка от нашия дневен ред, особено важна за нашата комисия и надявам се, че намерите ще установите, че това, което ще обсъждаме, е много интересно. В нашите разисквания тази сутрин и утре а, говорихме за прилагането на общото законодателство изобщо и особено за неговото значение при защитата на потребителите. Още през 2004 година нашата комисия одобри първият регламент за сътрудничество между националните власти, които отговарят за прилагането на законите за защита на потребителите. И госпожа Гепард е тук. Тя би трябвало да прояви особен интерес към този въпрос. Как работят нашите регламенти? Комисията току-що публикува два доклада, наскоро ги публикува, в 2 юли, съдържащи информация по прилагането на тази директива. Госпожа Гепхарт ще ни каже нещо повече, вероятно а също така и по редица аспекти на работата на комисията за прилагането на общото законодателство в областта на, на защита на потребителите. Аз участвах в отбелязването на 10-та годишна на генерална дирекция Санко. И се появи нов, в този връзка с този случай се появи нов термин в европейския речник, така наречения СУИП. Това значи разследването разследването на разследването на практиката в областта на защита на потребителите. И сега, както беше предложено, поканяме господин Танеш Молнар от името на комисията, който отговаря по тези въпроси да направи презентация и след това ще остане време за въпроси и отговори. С голямо удоволствие му казвам добре дошъл на заседание на нашата комисия. Имаме а, материалът, а, който е представен в слайдове, но имаме също така и а, книжно копие на неговото изложение. След това ще дам думата на онези, които биха искали да а, коментират. А, със сигурност а, сред тях ще бъде докладчика а, по първоначалното предложение. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата и благодаря за възможността да ви представя двата документа за изпълнението на законодателството, изготвени от нас. при първоприлагането, е, има, може би имаме някакъв проблем с слайдовете, но ще продължа и без тях. Както ви посочихте, изпълнението е особено важно, защото ние в Санко вярваме, че не е важно само да се дадат права на хората, но тези права трябва да се ползват. Трябва да се гарантира тяхното прилагане. А, имаме достатъчно много правила, но не изпълняваме всичко. И за това ние вярваме, че изпълнението на законите е много важно и в близкото минало и през идните години ще поставяме все по-голямо ударение, продължим да поставяме все по-голямо ударение на изпълнението, прилагането на законите. Затова подготвихме един пакет. Отначало ставаше дума за доклад за прилагането на законодателството. Но след това разбрахме, че прилагането на законите е по-широко понятие и се опитахме да засегнем въпроси, които не са пряко свързани с регламента но които биха имали голямо значение за европейските граждани. Да кажа няколко думи защо ние решихме да подготвим това съобщение. Първо, защото, както споменах, изпълнението на законите е един от стълбовете на стратегията по отношение на потребителите 2007-2013 на Европейския съюз. Второ, предизвикателството, свързано с изпълнението на съществуващите закони. И трето, за нас беше законово задължение да докладваме до това, за това как се изпълняват законите. Сега да кажа нещо за мрежата ЦПЦ. Тя действа от 2006 година. Каква е тази мрежа и за какво, каква е нейната цел? Ще видите на третия ми диапозитив. Както казах, мрежата действа от декември 2006 година, когато, когато бе прият регламента за защита на потребителите, Consumer Protection, Consumer Protection И а, е, тогава а, а, а, бяха дадени. А, е, бяха дадени правомощия на националните власти да е, изпълняват определени закон, законови актове. Следващия диапозитив. Значи, мрежата за защита на потребителите, ЦПЦ, е, какво, как тя ни помага? Преди всичко, тя помага за обмен на информацията. Например, кодовите названия на анкети, различни анкети. Ако нещо е обект на разследване в дадена страна, за това се уведомяват и останалите. Може също така чрез нея да се искат мерки за прилагане на законите, ако са застрашени колективните интереси на потребителите, може да се поиска от друга страна да се предотвратят или прекратят подобни нарушения. И на трето място, още в най-ранните етапи, когато се идентифицира даден проблем, и се установи, че съответната дейност, незаконна дейност може да бъде разпространена и в други страни, чрез мрежата се оказва помощ, за да бъде предотвратено подобно нарушение. Значи, защитава колективните интереси на потребителите, когато Става дума за трансгранични нарушения, когато тези интереси са накърнени или има опасност да бъдат накърнени. Какво сме свършили? Както казах, е, мрежата за е, сътрудничество за защита на потребителите ЦПЦ е, действа от 2006 година. Имаме 200 327 исквания през 2007, 392 през 2008 година. Тази година, която не е обхваната в доклада, но тази година до сега вече сме работили по близо 300 искания и смятаме, че броят им ще достигне до бройката от миналите години. Какво друго правим в тази насока? това е нашата всекидневна работа, която описах до сега. Но ние също така бихме искали да подходим към въпроса по-широко. Първо наша дейност да бъде по-видима и да помогне в области, където проблемите не могат да се решат чрез други средства. Нещо, което вече председателят спомена, ние организирахме а, три упражнения за прилагане на законите, наред, така наречените SWIPs. А, значи проверяваме пазарът онлайн, а, проверяваме дали те съответват на изискванията на съответните а, законни, закони. Ако не са, предприемаме действия. Имаме също така общи проекти, когато правоприлагащите органи в различни страни формулират своите цели. Тези, изпълнението на тези цели се финансира съвместно от общ, общността и от национални фондове. трето, предоставят се ценни данни за формулиране на политиката. Те се отнасят до сравнителните таблици за пазара, а също така ги използваме и като показатели, чрез които идентифицираме проблеми в действието на пазара. Ето, тук примери за това, което правим. Имаме, както казах, над 300 органа за прилагане, над 1000 служители, които се занимават с законоприлагането. Тоест, е доста голям потенциал пакетът за прилагане на законите в областта на потребителите се състои от две главни инициативи. Едното е съобщението, а другото е двугодишният доклад. Доклада е наше правно задължение за оценка на това как работи мрежата и как се прилага регламента. Това го правим един път на две години. А съобщението е, има информационна стенност, тъй като бяха идентифицирани много нови въпроси, които не, не бяха влезли в двогодишния доклад и затова решихме, че би било срамота те да не бъдат споменати отделно, затова подготвихме съобщението. Съобщението във връзка с законоприлагането оценява обстановката, идентифицира главните предизвикателства и приоритетните области за действие. То също така а, идентифицира а, пет такива приоритетни области, но което е особено важно, а, това е един нов регламент, който ще а, действа в а, продължение на две години. Той а, а, засяга операционните данни, които са събрани и как ще се прилагат съществуващите, как да се прилагат съществуващите а, закони. Петте приоритетни области, за които споменах, споменавам ги не по някакъв ред на важност, са следните. Първо, укрепване на мрежите за сътрудничество. Имаме две подобни мрежи в момента. Едната се отнася до безопасността на продуктите. Това е мрежата RAPEX, а другата, както казах, е за защитата на економическите интереси на потребителите. Това е мрежата ЦПЦ. Второ, идентифицираме необходимостта от по-голяма прозрачност в наблюдение, надзора на пазара и разследването на прилагането на законите. Установихме, че в това отношение най-ефективният инструмент е публичността. Този подход има две предимства. От една страна се предупреждават потенциалните жертви сред потребителите, обръща им се внимание върху съществуващата опасност. Второ, възпират се онези, които биха били съблазнени да използват подобни незаконни дейности публикуването на а, информацията им изпраща сигнал, че ние следим тази дейност и ако вече са започнали, да не я продължават. Третата приоритетна област беше следната. Тя се отнася до създаване на укрепване на общото разбиране на потребителските правила. Имаме добри правила, но те се тълкуват различно, понякога се транспонират различно в страните членки, затова установихме, че е абсолютно необходимо онези, които следят за прилагането на законовите положения, законовите положения да имат еднакви дефиниции и еднакво тълкуване на тези правила искахме да имаме общи е, насоки за общата ни дейност. Четвъртата област беше укрепването на надзора на пазара, е, за да може по-целенасочено е, да прилагаме мерките за изпълнение на законите. За да може в бъдеще да основаваме решението си на така здрава статистическа основа. Петата приоритетна област е свързана с това, че Европа расте, но не е достатъчно голяма. И разбира се, много предизвикателства идват извън нашите граници. Идентифицирахме необходимостта от международно сътрудничество като един от пътищата за развитието на нашата дейност в бъдеще подобни но сътрудничество вече имаме до голяма известна степен с Китай до някъде с САЩ. По мрежата ЦПЦ договаряме в момента споразумение за сътрудничество с Съединените Американски щати. Това са основните положения на съобщението. Сега стигам до двогодишния доклад, който е вторият елемент от пакетът. И тук за нас е законово задължение да докладваме всеки две години, съгласно от член 21. Този двогодишен доклад съчетава становищата на на страните с членки и на Европейската комисия. И тъй като ние сме длъжни да публикуваме подобен доклад всеки две години, първият доклад обхвана периода 2007-2008 година. Главните заключения, до които стигаме в този доклад е, че мрежата за сътрудничество, мрежа СПЦ, вече дава резултати в полза на потребителите. Вече споменах няколко случая, които бяха решени с помощта на тази мрежа. Съзнаваме също така, че е, още не използваме пълните възможности на тази мрежа. И се опитваме да идентифицираме тези възможности. Установили сме до сега две слабости, главни слабости. Първо операционни, оперативни въпроси и второ хоризонтални въпроси. в нашия доклад говорим, обясняваме какво можем да направим, за да преодолеем тези слабости и изпълнението на законите да бъде по-добро, отколкото е сега, в полза на потребителите. Накрая, какви са следващите стъпки? Как ще продължим напред? Първо, смятаме, че трябва да обсъждаме тези въпроси с, с съответните власти. Може ли изпълнението да бъде по-бързо, по-ефективно? Имаме ли достатъчно добри инструменти за прилагането на законите? В тази област ние в Европейската комисия не можем да вървим напред без помощта на страните членки, защото правоприлагането е в техни ръце. Второ, Необходимо е мрежата да бъде не само в операционна но състояние на безпределна готовност, защото така и да действа ефективно във всяко отношение, по отношение на човешките ресурси, по отношение на политическите си ангажименти и така нататък. Вярваме, че действието на мрежата може да се подобри без всякакви по-нататъчни правни мерки. По този начин аз накратко описах пакетът, който се състои от тези два документа. Ще бъда готов да дам по-нататъчни разяснения или да отговарям на въпросите ви. Благодаря. Много ясна презентация. Колеги, имате думата за коментари и въпроси по чутото. Госпожа Гефард, госпожа, госпожа Шалдемозе също пожела да се изкаже. Господин Кройцман. И съм убеден, че и други ще искат да се изкажат. Ивелин Гепхард the implementation of the regulation for which uh, she was responsible on behalf of the committee. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Европейската комисия за това и ясно изложение на проблемите, които възникват тези, за тези колеги, които не бяха в парламента, не бяха и в комисията, стана ясно за какво става въпрос. много е важно сътрудничеството между отделните административни органи в отделните държави членки в посока е, прилагането на законодателството за защита на потребителите. В този регламент има една система, която е много а, бюрократична, много мудна и тогава не ни хареса, когато взехме е, решение по този въпрос, но това беше единственият начин за сътрудничество между държавите членки. Това се дължеше на факта, че органите в държавите членки, които отговарят за прилагането на законодателството, са структурирани по различен начин, а също и, и а, различни видове органи се занимаваха с прилагането на това законодателството. Преди всичко в Обединеното кралство и в Германия имаше най-големите трудности, за да могат всички държави да се поставят под един общ знаменател. В Германия, например, това се занимава Централата за защита на потребителите, а в Обединеното кралство тези въпроси се занимават публичните органи. И така те не можеха да си представят една правителствена организация да работи с една неправителствена организация. Ето защо а, тогава ние казахме, че трябва а, да има една по-сложна система, за да може нещо да се получи и да стане възможно това сътрудничество. Но ние не очаквахме, че Европейската комисия след един доклад след две а, години ще предприеме преразглеждане на това законодателство. Ясно е, че трябва да се създаде доверие между различните държави членки, за да е възможно това сътрудничество. Сега ми стана ясно, а, след а, вашата презентация, че в областта на оперативните дейности съществуват редица възможности за а, извършване на подобрения – добре е, е ние като парламент е, да имаме възможност да се вгледаме по-точно къде е, се крият тези проблеми. Вие винаги казахте, има оперативни проблеми или възможности за е, подобрения, но какви са възможностите за решения, които вие виждате? Освен това, че вие посочихте финансовите а, проблеми, а, проблемите свързани с а, човешките а, ресурси в а, светлината на економическата криза, пред която сме изправени. Това е един от въпросите, които исках да задам. И а, всъщност къде могат да се извършат подобрения в тази връзка? Втория въпрос. Представихте ни данни за 2007, 2008 и 2009, свързани с проучванията, които са проведени, но вие не казахте какъв успех е постигнат или какви резултати се крият за тези проучвания. Това е нещо, което наистина ме интересува. Ако вие ни кажете 2007, 327 запитвания, ам, може би ще ни обясните къде страничеството е по-добро, къде не. От тези 327 ам, допитвания, кои са а, успешно разгледани? И ако не, къде се е крил проблема и какво е възможното решение? Това са въпроси, които ме интересуват и ще съм ви много благодарна, ако ни дадете допълнителна информация. На трето място, последния ми въпрос, оперативните въпроси, вече ги споменах. Ако може още веднъж да ни кажете, освен като такива системи като Рапес, Sweep и а, а, пазарния индекс, и освен тези проучвания, необходимо ли е да проведете и допълнителни? И какъв е политическия подход в тази връзка? Дали тази дискусия, която водим сега тук, не показва, че би било необходимо на европейско ниво да има а, механизъм за изпълнение на законодателството, което ще доведе а, до положителни резултати за потребителите. Това са, ми, това са първите въпроси, които мога да задам. Uh, Благодаря. Ще дам още на още някои души възможност да се изкажат. За сега са записали 3-4 души, но ако някой желая още, ще му бъда дадена зумата. Благодаря за презентацията. Много е вълнуващо това, което представихте, но то повдига редица въпроси. Питам се, тези 700 случая, които разгледахте, за какво става дума? Те разрешени ли са в резултат на сътрудничество между държавите членки? Ще бъде много интересно да чуем отговор. В Дания сме въвели възможности за представяне за внасене на искане, но понякога отнема доста време. Да речем, вебсайт на авиокомпания, която не спазва европейските изисквания. Трябваше да минат много месеца, месеци преди да се реши въпроса. Какви са сроковете тук? Може би в това ли, може би в това се състои въпросът, а не толкова в сътрудничество между здравите членки. Така, за какви дела става дума? И съм съгласна с вас, че за да постигнем резултати, ни трябват повече финансови средства за органите за наблюдение на пазара. Това иска политическа подкрепа. Преди няколко седмици Европейската комисия ни представи комисия, представи системата с наблюдение на пазара. Отбелязахме, че само две държави членки са решили да отпуснат повече средства. Само две държави членки отпускат повече средства за по-строго законодателство, свързано с наблюдението на пазара мисля, че следва да обърнем внимание на наблюдението на пазара в нашата комисия, тъй като то е много важно, за да се осъществи добро наблюдение на пазара. Благодаря. А, аз мога да кажа, че всички наши директиви нямат никакъв смисъл, ако няма наблюдение. Трябва да помислим какво се прави в посока наблюдение на бюрокрацията. Това, което вие казахте и засегнахте е вътрешното наблюдение и надзор. В тази насока може да има по-добро сътрудничество. Добрите практика от една държава членка да бъдат прехвърляни по веригата. Трябва да има и ам, отделни служби за контакт например Роттердам, Хамбург, Генуа. А, и има до, там а, има служби, до които има достъп и от другите държави членки. Ам, много е трудно в рамките на държавите членки да се осъществи контрол, когато има прекалено а, големи дефекти можем, как може да се засили контролът върху достъпа в тези държави членки, когато става въпрос за вносителите. Проблемът е много голям, особено градове, които имат големи пристанища, а, стоките, които трябва да бъдат внесени там, контрола трябва да е по-засилен. Ето защо искам да знам от комисията какво се прави, за да се покаже и малко солидарност. За това, че в тези пристанища да има засилен контрол, което е свързано с по-високи разходи. Все пак трябва да има висок процент на ефективност. И така, при постигане на по-висока ефективност могат да се спестят и разходи в тези държави членки. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към коментарите на колегите относно благодаря на комисията за изчерпателната информация. Трудно е да се прецени колко успешна е тази мрежа през последните две години. Но аз смятам, че е изключително положително за това, че комисията е успяла да предприеме редица мерки и а, в частност РАПЕКС. А, както и успех в рамките на а, вътрешния пазар. Това беше и намерението на госпожа Кунева да осъществи едно сътрудничество в рамките на РАПЕК с Китай и Съединените щати, което е много положително. В бъдеще трябва също да обсъдим въпросата въпросът за пазарния, за индекса на вътрешния пазар. По този начин ще можем да дадем отговори на въпросите, които бяха отправени тук. Без да се връщам на тези пет приоритета, представени от комисията, искам да попитам какво ни препоръчва комисията за по-нататъчното развитие на индекса на вътрешния пазар. Това не е законодателство, ами тази как работата на парламента да бъде включена в изпълнението на този пакет за прилагане на законодателството, свързано с защита на потребителите. Uh, само няколко думи от мен самия, след това ще дам думата на комисията. Имаме време за още един кръг от въпроси. Госпожа Хеда е болна днес, макар че имахме желание да обединим двете дискусии заедно. Доклада на госпожа Хеде за head with that, but there will clearly be opportunities to follow it up. I think um, Докладът за индекса на вътрешния пазар е тясно свързан с настоящия, но тя не може да присъства. Много страни се оказва, че не са отправили никакви искания и няма никаква корелация и отговорите са неравномерни. Исканията за взаимна за взаимно подпомагане са също неравномерни. Към Дания са били отправени 14, Италия 2. В доклада ви отбелязах, че а, има коментари за използваната технология. Бихте ли казали някой думи по този въпрос? Също така а, казахте, че а, следва да се инвестира повече. Вторият въпрос е по-тясно свързан с факта, че акцентът е върху колективни въпроси, а не индивидуални случаи. Нашите граждани, хората, които ние представляваме, се интересуват от индивидуални въпроси. Как да разрешим тези трансгранични индивидуални въпроси? Може би бихте ни казали някои думи за това, как да се осъществи тази дейност, особено с оглед на различните правни системи. Също така, във връзка с колективните искания, въпрос, който представлява сериозен интерес за нашата комисия, Знам, че се работи по въпроса. Бихте ли ни казали как ще се осъществи този проект? Благодаря за въпросите. Не са никак малко. Някои от тях са свързани с едни и същи въпроси. Ще се опитам да отговоря. Ако имаме време за втори кръг въпроси, ще видим дали съм успял да отговоря на всички въпроси. За мен най-важният въпрос е какво искаме да осигурим на гражданите. Защо ни е нужна тази мрежа? Защо ни трябва изпълнение? Какво е място на правата на потребителите в нормативната база? Никой не задава въпрос, никой не поставя под съмнение а, факта, че потребителите имат права и, и могат да отправят оплаквания заедно с това, обаче на мен ми се струва, че отчитането на правата на потребителите не е заема толкова важно място в приоритетите на различните правителства. Ето защо възникват е, и всичките въпроси, които споменах, свързани с ресурси, времето, сроковете, които са необходими за е, правоохранителни действия, за дела, заведени от различни страни. За мен всичко опира до въпроса за приоритета. Кое е приоритет на правоохранителните органи? Да защават интересите на потребителите? Всеки европейски потребител или не? А ако отговорът е да, тогава те предприемат необходимите стъпки. Ето защо данните са равномерни и големината на една страна не предопределя начинът по който една страна подхожда към въпроса. И ако аз имам властта да променя нещо, това са политическите приоритети в областта на правата на потребителите. Предполагам, че това е и ваш приоритет. И след като сме на една вълна, се надявам, че ще можем да постигнем нещо. Е, стигам до трудностите, тъй като беше зададен въпрос за основните въпроси и за евентуалните решения. Основните въпроси са свързани с ресурсите. Аз вече споменах парите и човешките ресурси. Те са взаимно свързани. Също така се оказва, че не всички компетентни органи са изградили технически достъп до системата. Ние използваме същата система като Шенген. Става дума за интернет. Кабелът трябва да бъде свързан с компютъра. Тогава трябва да, освен това трябва да има някой пред компютъра. И той трябва да може да работи с софтуера и да общува с колеги в други страни на съответния език. Ако липсва един от тези елементи, е, съвместната сътрудничество е невъзможно. Друг важен въпрос. Може би това не е оптималното средство. С също така ние се опитвахме да прогнозираме как ще изглежда решението, как ще си взаимодействат органите. Три години по-късно ние разполагаме с конкретен опит. Можем да модифицираме е, някои правила. Ние прецизирахме базата данни. Прецизирахме какви данни са необходими, кое е необходимо за даден правоохранителен орган, кое е, кое е важно за комисията, защото въпросът а, с какви случаи работим, официалният орган е, официалният отговор е не знам, защото нямам достъп до индивидуалните случаи. Аз в комисията нямам достъп до тази информация. Аз разговарям с правоохранителните органи, знам какво правят. Например, сред тези 700 случая а, има такива, които попадат в а, различни а, съвместни начинания, наречени SWIPS. Едно от тях беше свързано с електронни стоки, други за тонове и други продукти за а, мобилни телефони. Но въпросите принадлежат към различни категории. Възоснова на статистическите данни искам да кажа, че най-често нарушаваната директива е за нелоялната търговска практика. И рекламите, които са най-проблемни за потребителите. Дали, са, дали резултатите са добри или не? От статистическа гледна точка мога да кажа, че средната продължителност на работа по даден случай е 160-170 дни. Не знам дали това е твърде много или малко. Въпрос на индивидуална преценка. Много е лесно да се промени съдържанието на вебсайта. Ако аз обаче съм представител на правоохранителен орган и имам заповед за промяна на вебсайта, на мен ми трябва съдебна заповед. Ответникът има право на обжалване. И нещата продължават така. Въпросът е, който аз бих задал е, разполагаме ли с необходимите средства? Разполагаме ли с необходимите правни инструменти, за да се намесим бързо? Защото като с оглед на различните срокове, които трябва да спазваме, е, нещата стават различни. И това е един оперативен въпрос. И ние трябва да го обсъдим заедно с правоохранителните органи. Как е, решаваме този въпрос? Организираме семинари, набелязваме теми. Имаше един семинар за приложимото право, един друг семинар беше посветен на санкциите. Посветихме, посвети, посветихме половин ден на поименното посочване. Трябва ли да посочим поименно нарушителя в началото или пък да изчакаме е, решението на съда? И това са въпросите, по които разговаряме с правоохранителните органи в общността. дали правоохранителната дейност функционира добре. Мога да ви дам статистически данни от 700-те случая, които споменах. По-малко от 10% са останали неразрешени в продължение на повече от една година. От 700-те 60 случаи продължават повече от година. Може би е заведено дело пред съда, може би някои от тези случаи са забравени и е просто трудно да се е, работи по тях. През дек... На 2 декември ще проведем семинар за това а, е, какви са пречките и как да се преодолеят. Съгласен съм с е, казаното за необходимостта от наблюдението на пазара. Обеден съм, че правоохранителните органи в Европа си вършат добре работа. Броят на делата, по които работим, констатациите, които формулираме са много обещаващи не само в областта на сътрудничество, защита на потребителите, но в областта на безопасността. Ето защо бихме поканили всички в държавите членки да участват в максимално голям брой дейности и да споделят, да споделят своя опит с останалите. Това според нас е най-ефективният инструмент – а именно споделянето на положителен опит, за да се предотврати вноса на некачествени стоки през европейските пристанища. Ако търговците забележат а, а, слабост на контрола в определено пристанище, те ще насочат а, целият своите стоки за обработване там. И информация за наблюдението на пазара трябва да се разменя. Също така трябва да се помисли за предоставяне на финансова помощ за създаване на мобилни лаборатории. И тук правоохранителната дейност е в ръцете на държавите членки. Ако те преценят, че това е важна дейност, не винаги е така, трябва да кажа. В повечето случаи на тези дела на тези дела се решават като гражданско-правни, а не като наказателно-правни. Което показва, че на тези нарушения не се гледа толкова насериозно, както на други. Защо са различни данните меж... за различните държави членки, защо няма корелация по големината на държавата, както каза господин Харбър. Съгласен съм. Всичко зависи от това как един правоохранителен орган си върши работата в една държава членка зависи от ръководителя на агенцията и на звеното. Дали той смята, че това е приоритет или не. Защото е възможно някой да кажат, искам да, аз искам да защавам само представителите на моята страна, а не на всички държави членки. В условията на финансова криза никой не може да настоява за повече ресурси. Е, що се отнася до колективните искове, дали това е, е добро средство или не. Е, идеята беше да се предоставят правомощия на правоохранителните органи в рамките на сътрудничество за защита на потребителите. Те трябва да могат да завежда дело в интерес на потребителите. Възникват обаче много въпроси, като например каква да бъде съдбата на средствата, за които се предявява иск. Дали да останат в бюджета на страната, на пострадалата фирма, на пострадалите граждани. Но това са сериозни това са все много сериозни въпроси. Последният въпрос, на който не дадах пълен отговор, беше за индекса на вътрешния пазар. Бих оставил на моите колеги, които работят в тази област, да дадат отговор. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за това, тази много изчерпателни отговори. А, има ли още някой, който би искал да а, се изкаже по този въпрос? Мада Нибла, разбира се, а, като водещ докладчик, ще има право да се изкаже най-накрая. Благодаря, господин председател. Въпросите бяха разяснени много добре и нямам никакви забележки. Хрумна ми нещо, което искам да споделя. Чухме, че в държавите членки това прилагане на законодателството се осъществява по различен начин, финансира се по различен начин, възприема се по различен начин и най-вече защитата на потребителите няма тази висока стойност, която трябва да има. Това е изводът от всичко това, което беше казано. Моят Моето предложение, господин председател, е може би да направим на устно запитване към съвета относно прилагането на този регламент и тези държави членки, които са го хармонизирали а, може би а, трябва да се окаже натиск върху държавите членки и те трябва да бъдат заставени да размислят а, дали наистина искат да прилагат един регламент, в съставянето на който те самите са участвали. I think, I mean, I think Мисля, че това е чудесна идея. Трябва също да помислим, да поканим представители на националните парламенти, за да участват в обсъждането на този въпрос. За да може по-добре да се справят с въпроси, които техните избиратели е, неизбежно ще повдигат. Трябва да помислим по това, когато подготвяме плановете си за 2010 година. Благодаря на представителите на комисията от сърце за участието. Тяхното участие беше много ценно. Може би ще трябва да помислим по този въпрос и във връзка с доклада за сравнителните таблици за вътрешния пазар. А сега, колеги, минаваме към последната точка от нашия дневен ред, преди срещата на координаторите. И това е докладът за и наименованията на текстилните продукти и тяхното етикетиране. А, в случая имаме случаят на липсващия докладчик, защото господин Мандес в момента го няма, но изглежда е на път за насам. Изпратихме му СМС. Но имаме тук между нас докладчици в сянка, които ще помогнат. Ако имате малко търпение, бихме могли е, да започнем с е, докладчиците в сянка. Е, това би било обаче прецедент. Може би трябва да дадем на господин Мандес няколко минути, за да успее да дойде до тук. Oh, yeah. <laughs>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 Right, the missing rapporteur has arrived. Така, липсващият е, докладчик е, е сред нас. Той идва точно на време, между другото. Айде, са три минути закъснение. Тези часовници тук са а, е, малко назад. А, но може би по тях сте се водили. И така, дами и господа, а, с голямо задоволство откривам дискусията по наименованията на текстилните продукти и свързано с тях етикетиране. Разбирам, че вие няма да можете да бъдете тук за седмица, но ние искаме да продължим работа по този въпрос. Тук са представителите на НП, неуморимата госпожа Руве и господин Маклак. За жалост не е тук. Тук са споменатите от мен. Госпожа Хладе е, ще ни представи гледната точка на комисията. И така с голяма радост ви давам е, думата, за да ви кажете докъде сме стигнали по този доклад. Благодаря, е, господин председател. Имахме много плодотворна среща с докладчиците в Сянка. Броят, е, техният брой е расте непрекъснато. Е, това е чудесно, разбира се. Имаше редица въпроси, които обсъдихме с докладчиците в Сянка. Какви са изискванията ни към етикетирането? И очевидно необходима ни е повече информация, отколкото получихме в началото. Решихме, че ще бъде разумно да получим сведения от експерти за това кое е осъществимо и кое не. Възложихме проучване, което ще бъде готово в началото на януари, за това как да подходим към етикетирането? Трябва ли да имаме европейски стандарт? Може ли, така да се каже, да копираме съществуващите пиктограми? Но после всичко това не е а, повече информация. Друг въпрос, който обсъдихме и въпрос, който ще породи някои напрежения в Европейския съюз – а това възможно ли е, изпълнимо ли е, трябва ли да имаме етикетиране, европейски стандарт при обозначаване на мерките на, на дрехите. Дамите знаят това по-добре от мен. И мисля, че би било добре, ако имаме подобно унифициране, ще може трансграничните продажби да бъдат в много по-голям обем. Разгледахме също така и изискванията здравните и изискванията, изискванията за безопасност и как те да бъдат отразени в съответните пиктограми на етикетите. В Комисията по околната среда обсъждахме, например, какво трябва да знае потребителят, от, когато купува един, една стока, примерно дреха как ще се отрази носенето на тази дреха върху него, върху тялото му и така нататък. необходимо е да се изясни този въпрос по-нататък. Друг важен въпрос е следният. Трябва ли да продължаваме да имаме многоезично етикетиране в нашия единен пазар – или може би е достатъчно само да се спомене, примерно, техническото наименование на съответното влакно, от което е направена тъканта. Какво искаме? Има ли нужда от екологично етикетиране от страна на происход? Тоест, това са все въпроси, които те първо трябва да се решават и надявам се, че резултатите от възложеното проучване ще ни предостави допълнителна информация по тези въпроси. То ще бъде готово, както вече казах, в началото на януари. И надяваме се, ще можем да внесем доклада си в пленарна зала на 2 март. Получихме предложение от колежката Лара Коми да проучи положението на място, на терена. Това няма да бъде официално посещение от страна на ИМКО. Имаме бюджет, имаме средства за подобни посещения. Благодарим за предложението да се организира програмата за посещението, защото разбрах, че от началото е имаше някакво недоразумение. Но ще можем да организираме работно посещение на текстилни предприятия, да се запознаем и с работата на дизайнерите и така нататък. Вече има 8 депутати, които биха искали да участват в, тази делегация, за да проучим текстилната промишленост и нейната работа в Северна Италия. Посещението ще бъде само два дни, двудневно. Тоест няма да е дълго. Когато проучваме този въпрос, си струва да спомена един проект, подкрепен от Европейския съюз. Той се казва Бридж. Това е съкръщение за изграждане на радиочастотни връзки в глобалната среда и така нататък. Т.е. в етикетите може да се включи много информация. Става дума за штрих-кодовете, в които може да се заложи голям обем информация. Но ако има толкова много информация в един етикет, потребителя в края на, в края на кращата няма да го прочете и ще се, само ще се обърка. Трябва значи да решим какво е важно да знае потребителя. Страна на происход, е, еко, е, е, етикетиране и така нататък. Ще има по този въпрос предложение на комисията и в скоро време ще се споразумеем за въвеждането на ново сертифициране на текстилните влакна ще трябва да се възползваме от възможността да помогнем на консуматорите, а също така и да помогнем на вътрешния пазар, който да се развива в бъдеще по-бързо в областта на търговията с текстилни произведения. По този начин ще покажем на гражданите на Европа, че наистина работим за една единна Европа. Ето, това е накратко докъде, докъде сме стигнали и с нетърпение чакам да чуя вашето мнение, въпроси и забележки. Благодаря. И ние, пък и европейските граждани, очакват резултатите. Чак накрая в последното изречение спомена предложението на комисията. Всичко останало, което каза, беше много интересно и с голямо въображение – но аз мисля, че сега като чуем и докладчите в сянка, трябва да решим как да подходим към този въпрос, дали всичко, всички тези въпроси трябва да се разглеждат заедно или може би да решим това, с което разполагаме в момента, а пък други въпроси да оставим за по-нататък. Предполагам, че производителите биха искали да получат предложението колкото, на комисията, колкото може по-бързо. Много забавно беше да те слуша човек. Аз бях много сериозен в това, което казах. Да, разбира се, беше много интересно. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, с когото работихме много добре. Предложенията, които докладчикът прави, са изключително важни, особено като имаме предвид, че текстилният сектор е свързан с, с, различ, с други различни сектори економика, търговия, здраве, защита на потребителите. Целта ни трябва да бъде да се опитаме да защитим потребителите, но и да упростим процедурите в областта на въвеждането на нови влакна. Ние трябва да използваме етикети за поддръжка на дрехите. В Италия тези етикети са задължителни. На тях трябва да се изпише как да се поддържа продукта с пиктограми. Всяка държава членка може да направи това както сметне за добре. Но ние трябва да постигнем някаква малко по-голяма хармонизация. Според едно проучване в Италия, Разходите за етикетите се поемат от производителите. Другото, което е много важно, е свързано с безопасността и използването на вещества в текстилните продукти. Това попада в правомощията и разпоредбите на директивата РИЧ, само че тези изисквания не се прилагат спрямо текстилните продукти от Китай. Така че ние трябва да положим усилия РИЧ да се прилага не само за стоки произведени в Европа, но и за такива произведени извън Европа. Така че ние трябва да сме категорични и да отхвърляме всички продукти, които не отговарят на изискванията на РИЧ. не всички държави членки обръща достатъчно внимание на РИЧ. Още нещо, което е много важно за моята страна, е, обоз... е обозначението за страната, в която е произведено. Е произведен продукта. Този, този надпис идентифицира качеството на продукта и безопасността му. Аз лично смятам, както госпожа Москардини каза, е, надписът, произведен в, е изправен пред много затруднения. Моето предложение е това изискване да се приложи към текстилната промишленост. По този начин тя може да излезе, защото по този начин текстилната промишленост може да излезе от затруднението, проистичащо от липсата на прогрес. текстилният продукт би трябвало да бъде обозначен като происход. И ако, бъде, и ако етикетът обозначава, че той е произведен в определена страна, всички, всичките му съставки, основните операции, основните дейности трябва да са били извършени в тази страна. Много фирми са изнесли своето производство в различни страни. И първата ни стъпка е да използваме текстилната промишленост, за да решим къде е бил произведен даден продукт. Миналата седмица аз бях в Италия и имах възможност да разговарям с ръководителя в една фирма – и там казах, че размерите се променят и това зависи от економическото състояние. В условията на економическа криза размерите могат да се променят от 42 жените на 40. Това, това наблюдаваме в момента. И когато отидем на пазар, виждаме, че има разлика в размерите. Nel senso che е, la donna vuole in un certo senso a volte тези промени в размерите си се използват и за маркетингови цели. Понякога хората, по-точно жените, искат да се чувстват по-красиви и затова предпочитат да си купуват дрехи, които са 40 на 42 размер. Така че е, изписването на размерите е част от маркетинга. Етикетите очевидно не могат да бъдат много дълги енциклопедични. Не всички европейски граждани разбират английски язик. Не винаги разбират френски язик. Така че не можем да разберем само един или два езика. Така че моето предложение е идеята за многоязичието да се запази и етикетът да може да се сваля лесно, ако пречи. И когато етикетът описва всички елементи, ако се Вътре е оказано, оказана алергенността. в миналото етикетите не можеха да се свалят лесно, но сега най- Nike усъвършенства технологията. Прочетах предложението, направено от Комисията за защита на потребителите. Un incentivo, un incentivo per andare forse oltre a quello che la Commissione ci voleva, quindi proporre e perciò legato, legato solo alle nuove fibre. Il tessile è uno dei settori più importanti che abbiamo all'interno dell'economia e eh, ritengo текстилната промишленост е много, важен, много важна част от нашата економика, област, която е много близко до сърцата на потребителите. Аз съм на ваше разположение за вашите въпроси. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Шалда Мозе. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и за това така оживено начало на дебатите. Има няколко неща, които трябва да спомена, но още в началото искам да кажа, че предложението на комисията не ни създава никакви проблеми. Съгласна съм, че трябва да разширим обхватът на предложението. като включим етикетирането по отношение на поддръжката на стоките. Въпросът е дали ще можем да стигнем до най-доброто решение. Но нека спомена няколко въпроса, които считам за важни. Мисля, че е необходимо, когато потребителя купува една дреха, да може да прочете на, соб, на собствения си език от каква материя е направена. Знам, че не е лесно а, да се правят дълги етикети на всички езици, но когато имате такъв етикет в дрехата си, просто ще го отрежете и когато трябва да перете дрехата, няма да знаете как Въпросът е, значи, има ли полза от такива етикети? Трябва най-напред да мислим какво е необходимо на потребителя. Той трябва да може да прочете съдържанието на собствения си език. На пазара излизат непрекъснато нови текстилни влакна с нови наименования. Би било добре да уеднаквим термините на различните езици. Приятно, е, ако, ако новите текстилни влакна имат същите наименования на всички езици, примерно както силк на английски а, а, е куприна на други езици има други думи за куприна, тогава разбира се, ще е необходим превод на няколко езика. Необходимо е задължително да се включват указанията за пране, Необходимо е онези, които произвеждат дрехата, да го правят както трябва. Защото сега, за да не повредим дрехите, много често производителите не се повредят дрехите, обикновено препоръчват те да се перат или при много ниска температура, или само да се чистат химически. Не винаги това е обязателно необходимо. Значи, нужни са ни ясни и неподвеждащи указания. И това е задължително трябва да съществува, трябва да бъде изискване към всички дрехи, които излизат на пазара. Ако има, примерно, остатъци от опасни химикали или химикали, които могат да предизвикат алергични реакции, потребителят трябва да го знае. Бих искала да спомена и въпроса за номерата. Ако можем да направим нещо за уеднаквяване на номерата на дрехите в цяла Европа, би било чудесно. Аз, примерно, нося 36-ти номер, но, примерно, сакото ми, ако, ако е италианско, ако купувам в италиански магазин, взимам по-голям номер, обикновено 42 ако трябва да вземат толкова по-голям номер, това разбира се е объркващо, а под европейския потребител трябва съм уверена съм, ще се сметне, че е добра, е, е добра идея да се уеднакват номерата. Ако трябва да бъде номер 4, 42, трябва в цяла Европа да се знае какви са изискванията за големината на 42 номер. Ако ще купуваме по интернет, необходимо е потребителя да може да разчита мярката, номера на дрегата, която купува, да отговаря на определени изисквания, защото той няма да има възможност да я премери предварително. А, това, разбира се, ако трябва да влезе в обхвата на директивата, и с това ще започне, сигурно съм, процеса за по-внимателно разглеждане на въпроса за номерата на дрехите. Преди да дам думата на госпожа Руле, получих една бележка тук от секретарята. А, пълен комплект на наименованията, на етикетите за мъже, жени и деца, така как те са разработени от Европейската комисия по стандартизация. А, тоест, подобна работа вече е свършена и то много изчерпателно. А, извинявайте, че прекъснах разискванията. Искам само да напомня, че говорим за текстилни произведения. Имената и етикетирането на текстилните произведения, а не за дрехи и тяхното етикетиране. Защото дрехите могат да бъдат направени от различни видове а, материи. Значи, пак повтарям, говорим за текстилните продукти, имената им, наименованията им и етикетирането. Въпросът с етикетирането на дрехите е нещо по-различно в зависимост, разбира се, от материите, които са използвани. Мисля, че трябва да бъдем малко по-внимателни, колеги, на този етап. Разбира се, съвсем не, не, не искам да кажа, че в бъдеще не трябва да се занимаваме и с въпроса за етикетирането на дрехите, но сега говорим за а, материите. Точно това исках да кажа и аз. Взехте ми думите от устата, че този доклад малко се измества от главната тема. А, аз познавам вашите проблеми, свързани с текстилната промишленост в Италия и налагането на това made in, произведено в но а, това е просто неправилното място, където повдигате този въпрос. Трябва да се концентрираме върху това, което стои пред нас. Тук не става нито за размера на дрехите, нито за бъдещето на италян... италянската текстилна индустрия, нито за бридж. Е, това е свързано не е свързано и с защитата на данни. Ако започнете с това, вече ще стане една много сложна дискусия. Искам да ви помоля да се придържаме към съществените проблеми, а не, не а, постоянно да разширяваме а, този обхват. Никой до сега не можа да ме убеди, че трябва да разширим обхвата на тази директива and um, Mr. Schwab. Those are the final two, and then I'll bring in Mrs. Господин Шва и сега след това ще дам думата на последният. Благодаря, господин председател. Аз съм много радостна, че госпожа Рюлер спомена най-същественото, което исках аз да подчертая. Искам да се занимая с въпроса на етикетирането. Искам да кажа по този въпрос, че хората от текстилната индустрия ще се зарадват, когато има такъв подобен етикет, който има при етикетирането на играчките в промишлеността. Това означава, че а, в Европа ще бъдат а, внасени стоки, които отговарят на определени критерии с обозначението CE. А, вносителите трябва да отговарят и на определени минимални критерии, свързани с опазването на здравето. Етикетирането трябва да а, спомогне и а, за прилагането на РИЧ. Колко процента от продуктите от коя държава трябва да произхождат, за да могат да се обозначат, че произхождат от тази държава? Ако има един етикет, на който пише произведено в Европа, това може би ще спомогне на потребителя при неговия избор. Ето защо трябва да заложим един определен процент, например 60% и ам, съставът на, на а, този продукт трябва по-голямата си част да произхожда от а, Европа. Има пре... внасят се прекалено много материали и текстили, а, и след това се произвежда стока на една определена марка, например Макси Спенсър, а всъщност се използват азиатски материали, зад които се крият богати европейски марки. Това трябва да се обясни на потребителите. Те имат право да знаят, че ам, текстилът, от който е направен а, продуктът, са безопасни и не вредят на здравето. Това е по-важно, отколкото размера на дрехите, който беше обсъждан тук. Благодаря, господин председател, за вашите разяснения относно директивата. Относно, извинете, относно а, съдържанието на регламента, който е свързан а, с а, подобряването а, при включването на отделните текстилни влакна. А, това ще допринесе и ще поощри а, покачването на качеството на отделните текстилни материали, които се предлагат в отделните държави членки. Тези текстилни влакна са застъпени по-детайлно в анекса на регламента. И има много въпроси, които са много любопитни. Обозначението мейди, на размерите, безопасността на продуктите и тяхното обозначение, както и, използването на детски труд при произвеждането на определени продукти. С тези въпроси трябва да се занимаем но а, те всъщност не са включени в а, а, проекта за този регламент и смятам, че трябва да изградим а, една система от правила, които да са гъвкави и от които се нуждае а, вътрешния пазар. Обозначението Made in трябва да се обсъди дали да е задължително за всички или не. Същото а, въжи и за размера на дрехите. Стандартът, който ти предложи Малкълм, може би трябва да го разгледаме. Аз, например, размерът на ризите, които нося е 40. Може би а, Смятам, че регламентът отговаря на нуждите на вътрешния пазар и за това желая на докладчиците много успех. Ще представя диаграмата с размерите на докладчица в сянка. Благодаря, господин председател. От наша страна бихме искали да кажем, че целта е да се упрости процедурата. Предлагаме регламент за упростяване на съществуващата нормативна рамка. Комисията е готова да обсъди и други варианти. Приветстваме проучването и информацията, съдържаща се в него и ще се радваме да обсъдим по-нататък въпроса. Ако проявявате интерес, мога да ви предам актуална информация за работата в съвета. Ние работим добре с държавите членки и шведското председателство и комисията смятат, че сме близо до консенсус между държавите членки и новият текст е добра основа за дискусия с парламента. Основната разлика връзка между този текст и текста на комисията е стандартизацията. В осми анекс останалата част се състои от технически промени, насочени към повишаване на ясността. Той Мандас има думата. Благодаря, господин председател. Темата, която повдигнахте за обхвата на директивата, е и тема на дебата. Дали да копираме предложението? Е, доколкото разбирам, в предложението на комисията няма много отрицателни аспекти. Но също така, по време на дискусията с докладчиците в Сянка, стигнахме до заключението, че можем да предложим на потребителите в Европа нещо по-добро. Също така проведахме някои разговори с комисията и те също така виждат някои предимства и искат да се постигне споразумение, споразумение по това, което е предложено. В бъдеще да се направят някои предложения за етикетирането. Ако можем да започнем дебат в комисията за етикетите, това вече само по себе си достатъчно. Трябва ни обаче информация за това, кое е възможно, кое е реалистично как да убедим гражданите в предимство на вътрешния пазар. И последното заключение е свързано с това, че възоснова на знанията, с които разполагаме, комисията в определен срок от време ще направи предложение за етикетиране. Но като политици мисля, че ние трябва да използваме всички възможности и да покажем, че Европейския съюз и Европейския парламент работят в интерес на европейския потребител, европейската индустрия. И ако можем да направим това, ще си свършим работата, за която сме били избрани. Но това беше заключението и на всички докладчици в сянка. Казвам го, защото техническото предложение не е толкова сложно. Ако се разшири обхвата, нещата могат да станат толкова сложни, колкото искаме. В крайна сметка ще имаме балансиран компромис. Що се отнася до въпрос за уточняване на страната, в която е произведен продукта, комисаря Аштън следващата седмица ще направи заявление на въпроса за происхода и тогава ще имаме яснота по актуалното състояние на дейностите в тази област. Благодаря. Благодаря. А, значи, по отношение на графика, какво чакате, а, чакате проучването, което е възложено. То е одобрено от а, координаторите, но не съм сигурна какъв е неговия график. Е, кога смятате, че ще може да направите първото си предложение? Да. Първо трябва да знаем за какво приказваме, защото е много хубаво да се говори и така, без да имаме съответните експертни мнения. Затова искаме да изчакаме резултатите от проучването на експертите и доколкото чувам, то ще бъде готово в началото на януари. И тогава ще можем да продължим нататък вече с по-бързи е, крачки и да внесем е, документа на пленарната сесия през март, на 2 март. би ми се искало да мога да ви дам график още от сега, но трябва преди всичко да изчакаме резултатите от проучването очакваме с нетърпение и разбира се, очакваме да чуем какви ще бъдат резултатите от вашето неформално, неофициално посещение в Италия. С това приключваме заседанието за днес. След това ще има заседание на координаторите, което ще се проведе при закрити врата. Господин Камер от а, а, Генерална дирекция МАК ще говори а, пред координаторите. Искам да приканя всички, които не участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата и тогава ще продължим нашата работа. Очаквам а, да ви видя всички тук отново утре зара за третото заседание на нашата комисия, което има важен дневен ред включително и въпроса за биоцидите. Благодаря на всички, които участваха в работата ни днес.